след това от 3 до 7 и после от 9 до полунощ. Можете да видите в интернет публикувания дневен ред. Обявявам заседанието за закрито.